Уважаеми колеги, госпожи и господа, уважаеми сахаровски лауреати, нашето тържествено заседание е открито. Днес поводът е особено важен. 2011 година ще остане в историята на човечеството като година на арабската пролет. За мен е чест да връча наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на словото за тази 2011 година на петима мъже и жени проявили кораж представители на арабската пролет. Госпожа Асма Махвус от Египет, господин Ахмед Ал Сануси от Либия. Мисис Разан. Госпожа Разан Зайтунех от Сирия. Мистер Али Ферцат. Господин Али Фарзат също от Сирия и посмъртно Мохамед Боазизи от Тунис. Скъпи приятели, правата на човека са всеобщи. Ние всички ценим човешкото достоинство, свободата на мисълта, свободата на изразяване на мнение, както и отговорното политическо управление. И всички имаме право на него. Удостоявайки днес с наградата Сахаров петимата активисти на арабската пролет – Европейският парламент отдава дължимото на усилията на всички унези, които се борят за достоинство, основни права и свободи и политически промени в арабския свят. Хвалики поглед назад към събитията от тази година, след Жасминовата революция в Тунис, станахме свидетели на падането на диктатор и наскоро произвеждането на свободни избори отдавайки дължимото на проявление кораж от тунизийския народ, ние удостояваме посмъртно Мохамед Боазизи с наградата Сахаров, един млад уличен търговец, който се самозапали, след като местните власти нееднократно са го лишавали от елементарни възможности за достоен живот. Оттам нататък вятърът на промените повя на цяла Северна Африка. И на много места борбата продължава и днес. В Сирия протестиращите са посрещани с куршуми, сълзотворен газ, танкове, произволно задържане и изтезания. По най-нови данни, загиналите в Сирия са повече от 5000, в това число 300 деца. За да почетем паметта на господин Боазизи и на всички онези, които дадоха живота си, борейки се за свобода и човешко достоинство в арабския свят, моля всички за минута мълчание. Историческите събития ни напомнят и нашата отговорност. В това число дългът ни да оказваме подкрепа на новите, младите граждански общества. Сред нашите лауреати има две млади жени, представителки на новото поколение. Асма Махвус от Египет и Разан Зайтонех от Сирия. И те заслужиха не само нашето възхищение и уважение, а и нашата подкрепа. Тяхното удостояване отдава дължимото на решаващата роля, изиграна от жените по време на арабската пролет. Изразявам надеждата, че проявената от тях храброст е знак, че политическите промени в арабския свят ще доведат и до подобряване положението на жените. Днес ние имаме честа да приветстваме тук Асма Махфус, както казах, една млада, забележителна жена от Египет, която мобилизира своите египетски съграждани да излязат на площада Тахрир и да настояват за правата си. Тя е светъл пример, символ на ролята на личността, водена от дълбоки убеждения, преодоляла насилието на властите. Госпожо Махвус, моля ви да кажете няколко думи. Отправям благодарност към господин председателя на Европейския парламент, към всички вас за това, че е, ме приехте, за това, че ме удостоихте с тази чест, която аз приемам от името на арабската пролет на египетската революция, отбелязала началото на ново сближаване и взаимно разбирателство между арабския свят и Европа преодолявайки дългогодишните предразсъдъци в отношенията помежду ни. След арабската пролет, вие всички можахте да се уверите, че човечеството може да се гордее с арабския народ, че арабския народ е достоен за общочовешките ценности. И тази награда която, както казах, аз приемам като знак на почет към героите на нашата революция, към младите, жертвали живота си, онези, които бяха по-храбри от мен, онези, които бяха готови да жертват свободата си в името на свободата на всички. Е, сочи, че е, световното демократично движение не може да бъде спряно, независимо от тиранията на диктаторите, независимо от, от подкрепата, оказвана и от Съединените щати, и от някои европейски държави на стария режим. Аз се гордея, че принадлежа към египетския народ, който благодарение на своя кораж и убеденост постига успех след успех. Надявам се, представителите на режима Мубарак, старите, стария режим Мубарак, да <clears throat> не получат подкрепа от никого, да не оцелеят политически след промените. Ние сме готови да се борим за гражданско общество, за граждански свободи. И всеки път, когато се посяга на човешки живот, трябва да се действа, да се реагира бързо. Защо да чакаме да бъдат убити неколцина преди да действаме? Достатъчно е един човешки живот да бъде загубен, за да надигнем глас в защита на човешкия живот, на правата на човек. когато човекът живее в условията на свобода, той може да работи, да живее за добруването на всички свои съграждани. И аз бих казала отново, че ние няма да се откажем от пътя, по който сме тръгнали, пътя към мечтаните от всички нас промени. Вечна памет и слава на мъчениците. Thank you very Much, madam. Благодаря ви госпожо Махвус, за насърчаващите думи. Втората млада лауреатка е Разан Зайтонех, която е принудена да живее в нелегалност. Тя днес не е сред нас, но все така е, в своите публикации в интернет е, заклеймява нарушенията на правата на човека – извършвани от сирийските власти. Е, тя ни е изпратила едно трогателно послание, послание на надежда за свободна и плуралистична Сирия. Посланието е разпространено тази сутрин до всички вас, уважаеми колеги. Но тук сред нас е друг активист на арабската пролет, господин Ахмед ал зануси от Либия, е един от онези забележителни борци е, за свобода срещу диктатурата, платили тежка цена за своя кораж. Той е най-дългогодишният затворник в е, е, Либия, повече от 30 години политически затворник. Сега той е член на Преходния съвет в Либия, отговарящ за положението на политическите затворници. Аз искам да го уверя, че неговите страдания ще бъдат възнаградени от националното помирение в Либия. Мъдростта и почтеността на господин Сануси следва да изиграят своята роля в този процес. Моля ви, господин Сануси, да вземете думата. Господин председател на Европейския парламент, дами и господа, скъпи гости, искам да ви поздравя най-сърдечно. Искам да благодаря своята благодарност – за вашето решение да ми присъдите наградата Сахаров за свобода на мисълта. Тази награда е, има много висока морална стойност. Приемам я и като награда за либийският народ, който много се радва, за връчването на тази награда. Тази награда е допълнителен стимул за създаването, за идеите за създаване на демократична държава, основана на равенството между хората. Държава, в която жените ще имат свободата да избират и да бъдат избирани и гласът им да бъде чут, тъй като жените направиха множество жертви. Жените жертваха живота си, близките си в името на целта, а именно да се освободим от един тоталитарен режим, от който страдахме в продължение на повече от 40 години. 40 години, в които имаше множество хвърлени в затвора. Множество, много хора, които пожертваха живота си единственото оръжие на тези хора беше техният кораж и волята. И тяхната победа беше постигната и благодарение на подкрепата на международната общност и на подкрепата на, на Европейския парламент, на който сме благодарни. Ние се стремим да изградим държава, която се основава на толерантност, дори и спрямо унези, които са извършили престъпления е, срещу нашите синове, срещу достоинството, срещу унези, които разрушаваха къщи. По телевизионните канали вие сте станали свидетели на всички нарушения, извършени в Либия. И ние сме признателни на ясната дипломатическа, економическа и военна подкрепа, която получихме. Ние не бяхме въоръжени и диктаторът искаше да ни подчини с силата на оръжието и благодарение на, връзката, на връзките си с някои държави, които го подкрепяха по най-различни причини, предимно от економически характер. Всички тези държави установиха, че победата е на страната на народа. Ето защо ние благодарим на Европа за позицията, която зае. Благодарим и на международната общност. Заедно с това трябва да отбележим, че нашите европейски съседи бяха първите, които подкрепиха е, нашият народ и благодарение на тази подкрепа успяхме да се освободим от тоталитарен режим. Е, в продължение на 31 години, сред тях 9 в е, изолирана килия а, из, преживях а, изтезания, а, глад, жажда, но всичко това не ме накара да се откажа от надеждата си а, за свобода. Ние искаме да. Ние не искаме да бъдем описвани като нация на терористи или народ, който няма право на живот. Ние обичаме живота и уважаваме правото на живот и на останалите. Надяваме се, че наградата Сахаров ще даде възможност да се направят, да се постигне напредък и в други страни, които страдат от диктатура. Ние имаме пред, пред нас, сто, нас ни очаква дълъг път, за да постигнем всички цели, които сме си набелязали. Ние ще постигнем тези цели въз основата на избрано правителство и избран парламент. Благодаря ви. Скъпи колеги, наградата Сахаров за свобода на мисълта може да се присъди под много различни форми. Понякога една картина казва повече от хиляди думи. Това се доказва и от карикатурите на господин Али Фарзат. Неговото оръжие е моливът. Чрез творчеството си Али Фарзат е открил нови форми за изразяване на мнението не само в Сирия, но и в целия арабски свят. Негови тури са израз на политическите му идеали. Али Фарзат през месец август бе бит от силите за сигурност в Сирия, които щупиха и двете му ръце. Той ни изпрати видеопослание, тъй като не може да е днес тук сред нас. Нека изгледаме това послание. Скъпи приятели, много ми се щеше да бъда днес с вас, за да получа престижната награда Сахаров за свобода на мисълта. За съжаление, някои лични обстоятелства ме възпрепятстват да бъда с вас днес, но уверявам, че съм с вас в мислите си. Та, така по един символичен начин е, се опитвам е, да бъда с вас е, и ви уверявам, че все така мисля за положението в Сирия, за новите и нови жертви по пътя към демокрацията и свободата. И те всички с нас, макар и от разстояние. И те се обръщат с зов към нас, напомняйки ни, че свободата е безценен дар от Бога. Хората казват, добре де, всеки ден отиваш да протестираш. Не те ли е страх, че могат да те застрелят? И аз казвам, да, разбира се, страх ме е, но пък знаете ли вие колко е ценна свободата и как за пръв път в живота си мога да чуя собствения си глас? Аз 50 години мълчах до днес и днес не мога да се откажа от свещеното си право на слово и свобода. Благодаря на всички ви, е, които ми отдават почет. Господин Джефри Харис, е, председател на подкомисията за правата на човека на Европейския парламент. Благодаря на всички членове на Европейския парламент. Приемете моята най-дълбока благодарност. handing over the Sakharov certificates. Връчване на удостоверенията за наградата Сахаров.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 The solemn sitting is now closed. Тържественото заседание е закрито. Веднага започва, продължава гласуването. Voting will start immediately. Веднага продължаваме гласуването.